Моля, заемете местата си, за да започнем заседанието. Първата точка от дневния ред е назначение на изпълнителен директор на Европейския банков орган ЕБО. Първо да направим тест, да изпробваме гласуването, тъй като сега имаме друг брой депутати. Сега сме само ЕКОН. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Чакаме още депутати. Шестима не са гласували още. Let's... There are two EPP too many. От ТНП имаме двама в повече. E e Един от НП в повече. Окей. Okay. Добре. Всичко е наред. Петима още чакаме да гласуват. Край на гласуването. Приключихме пробата. И така, сега ще гласуваме на назначение на Джери Крос като изпълнителен директор за 5 години на ЕПО. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Cochran? If they don't vote. Okay. Still five have not voted. The vote is closed. Край на гласуването. Двадесет за, 27 против, няма въздържали се, отхвърля се. So now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 Сега продължаваме с следващото гласуване назначаване на Педро Мачадо като член на Единия съвет по преструктуриране за мандат от 5 години. Тайно гласуване. Моля гласувайте. still е, Мисинга. Чакаме още някой да подаде глас. Край на гласуването. 41 гласа за, 6 против. Кандидатурата е одобрена. Сега преминаваме към следващото назначение, назначение на Хисус Сорина, като е член на Единния съвет по преструктуриране, тайно гласуване. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. за, 5 против, 4 въздържали се, приема се. Сега преминаваме към назначаването на Ян де Карпентие като заместник-председател на Единия съвет по преструктуриране за 5 години тайно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. 37 за, 11 против, 5 има въздържали се, приема се. Okay. Okay, now we vote on the decision to enter into interinstitutional... Преминаваме към междуинституционните преговори за регламента за централните контрагенти. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. 48 за, 4 против, 1 въздържали се, приема се. Okay. Sorry, but now we vote. Сега преминаваме към годишния доклад на Европейската Централна банка, доклад за 2018 година. Костас Мавридес е докладчик. И тук започваме веднага с раздел 1, първоначален текст. Моля, гласувайте. Oh, I'm sorry. Извинявайте, извинявайте. Аз а, просто не помислих, извинявам се за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 60-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. What is closed? Прекратете гласуването. 22 за, 31 против, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 83 за, против, въздържали се. It's approved. Приема се. Лекарството не е подействало. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 93 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис е за, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 129. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? Проверка. Моля гласувайте. One EPP too many. ТНП има в един в повече. Още не са се оправили нещата. Продължава да има един в повече. Много ви моля. Сега всичко е наред. Прекратяваме гласуването. 26 за, 27 против. Отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. Под раздел 2, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 148 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 152 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис латинско и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 175 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Лади от ДНБ пак има един в повече. Край на гласуването. 17 за, 32 против, 4 въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис J за. Против. Въздържали се. Приема се. Смение 184. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. 22 против. А, за 30 против. Отхвърля се. 185 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 189 за. Против. Въздържали се. Приема се. 190 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 192 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 193 за. Против. Въздържали се. Приема се. 194 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 195 за против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Кей за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 208. За, против, въз... имам нужда от проверка. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 209. За. Против. Въздържали се. Приема се. 110. Не. 210. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Л. За. Против въздържали се, приема се. Move on to amendment 221 in 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 222 за, против, въздържали се, приема се. 220. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис ЛА. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис W. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение О за, против, въздържали се, приема се. Изменение 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. 244 за, против, въздържали се, приема се компромис П за, против, въздържали се, приема се 253 за, против, въздържали се, отхвърля се 254 за, против, въздържали се, отхвърля се 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля ви да вдигате по-добре ръка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се компромис. I don't know if we can go back. Yes. I don't... It was approved, Luis. Okay. Compromise S. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис СА. За. Против. Въздържали се. Приема се. 277. 277. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 287 за, против, въздържали се, приема се. Компромис те За. Против. Въздържали се. Приема се. 292. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис е, У. За. Против. Въздържали се. Приема се. Има осно изменение от групата на зелените. Ако няма възражение, Маркус? По две причини. Първо, съгласувахме съдържанието в последния компромис и след това за мен е сложно, ако след 10 и половина се представят е, устни изменения, За това ние от е, НП отхвърляме гласуването. Ние сме против устното изменение. Not to put it to the vote да не се подлага на гласуване. Това устно изменение предлагаме. Колко души са против? Колко души са против да се гласува? Повече от 4, така че продължаваме нататък. So, we move on to amendment 299. 299 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. 306 за, против, въздържали се, приема се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 22. Първоначален текст на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Y. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Z. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АА. За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 въздържали се, приема се. Компромис ААЕ за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45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 против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Съображение 4. Първоначален текст от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против,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 въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият текст с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 40 за, 5 против, 8 въздържали се, приема се. Okay. Now we move on to the next. Преминаваме към следващата точка. Гласуване на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 на Европейския банков орган. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Три. Извинете, има устно изменение от господин Епинг. Имат ли възражение да се гласува това устно изменение? Няма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 11. Не. Yes. Here, okay. Amendment. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се.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 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 16-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 Гласуване по целия текст с несените изменения по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 47 за, 4 против, няма въздържали се. Преминаваме към освобождаване от отговорност на Европейския орган за страховане и професионално пенсионно осигуряване. Първи параграф за, против, въздържали се. Извинете, казва председателката, първо изменение по първи параграф за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. четири за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Моля гласувайте по изменение 5. Прекратете гласуването. Приема се. 28 за, 23 против. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по изменение 10. Прекратете гласуването. Приема се 28 за, 17 против, 5 въздържали се.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 електронна проверка по 15-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 22 за, 27 против. Първоначален текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Останалите отпадат. Гласуваме текста с несените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 48 за, 3 против. Приема се. Преминаваме към следващата точка. Освобождаване от отговорност на Европейския орган за ценни книжа и пазари ЕСМА. Първо изменение за, против, въздържали се, Приема се. 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двадесет и шест. За. Против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 Моля, прекратете гласуването. 48 за, 2 против. Приема се. One minute and then we move to the next item, which is една минутка, след което ще преминем към следващата точка, която се отнася за политиката в областта на конкуренцията, Готишен доклад за 2019 година. Dear colleagues, please uh, get seat. Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да започнем по следващата точка. So thank you. We have now point 23. И така, 23-та точка. А, не. Стефаниан Кортан дава ми думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Аз искам първо да изкажа благодарност на всички докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество и за техния принос за изготвяне на доклада. Ставаше 335 изменения. За мен беше радост да работя с вас за бъдещия компромис по политиката на конкуренция. Също така се радвам, че комисар Вестагер заяви, че реформата на конкурентното право ще бъде приоритет на тази Европейска комисия, така че наистина амбициозна пътна карта – и използвам случая да поздравя новия а, директор на Генерална дирекция конкуренция, също така и част от екипа му, които са тук. Така че благодаря ви, момчета, че сте тук. Сега, аз мисля, че с известен консенсус в нашата политическа група очертахме необходимостта да сменим а, а, адекватната рамка за малките и средни предприятия, да вземем предвид целите от новия зелен курс, да избягваме а, всъщност да се съобразим с цифровия пазар и да гарантираме необходимостта на главна дирекция конкуренция и да спасим, да запазим интегритета на вътрешния пазар. Благодаря и на Агри и на Инта, които участваха в този доклад. Искам да се спра на основните принципи, които ние очертахме с моите колеги докладчици всяко от различните групи. Започвам с НП. Господин Стефан, аз споделям волята на НП за по-голяма реципрочност на третите страни да се присъединят към този известен level playing field т.е. равни условия за предприятията, също така self-preferencing за някои платформи. Аз също споделям волята да преразгледаме доктрината за опростяване в сферата на цифровизацията. Това датира от 2018 година и наистина не сме доволни много от работата в тази връзка, тъй като цифровият пазар напредва с по-бързи темпове. Наистина това ще бъде един проект за сътрудничество в смисъл, че ние ще трябва да засилим участието на заинтересованите страни. Що се отнесе до групата на социалистите, скъпа Кармен. Аз наистина се радвам, че повече от 15 изменения има от вашата група. Това е знак, че ние споделяме същите диагностични констатации по отношение на конкуренцията и напасването и към цифровизацията. След това Data Economy, повече сътрудничество, оперативна съвместимост при споделяне на данните. Мисля също, че е необходимо да преразгледаме правилата за конкуренция на европейско равнище, за да можем да проучим намалим важните явления като концентрация, агрегация, събиране, съхраняване и разпространение на данни. Сега трябва да разберем също и различните динамични модели, търговски в цифровизацията, с цел да ускорим решаването на проблемите на конкуренцията и да действаме. И в тази връзка ние трябва да прибягваме към мерки, свързани с цифровия пазар, още повече, че тук е много важна ролята на гейткипър на затворените екосистеми. Искам също така да приветствам измененията, които предвиждат експерти по изкуствен интелект и е, всъщност е, тези експерти експерти и е, специалисти по технологии трябва да бъдат привлечени, за да можем да разберем по-добре корективните мерки, които са представени от е, технологичните предприятия. Разбира се, аз подкрепям по-редовен обмен е, и по-редовни контакти с Генерална дирекция конкуренция, също така и с нашата работна група в ЕКОН за конкуренцията. Що се отнася до зелените, скъпи Вен, както е, всички останали. Е, аз е, мисля, че вие също подкрепяте, разбира се, новия зелен курс. Е, не сте сами. Необходимостта да се вземат предвид целите на новия зелен курс в следващата ревизия на директивата, за да може да се адаптират тези правила с това, което предвижда Европейския съюз като ангажимент в климата. Аз мисля също, че е важно да се разшири е, периметъра на прага и да се вземат предвид е, съответните данни, що се отнася до ГУЕ като цяло. Е, както вече споменах, мисля, че политиката на конкуренция играе важна роля за успеха на новия зелен курс, но в нашия глобализиран свят е, трябва да се отдели повече внимание на тази политика предвид осигуряване на level playing field. Аз мисля, че всеки от нас е, трябва да следва политика на конкуренция, която да бъде ефикасна и е, която наистина има много възможности, но не пълни възможности. Аз е, бих искала да спомена също и данъчните въпроси, които го е изнася напред. Политиката на конкуренция не е пряко свързана с данъчната политика, така че тук не може да има а, е, припокриване с данъчните национални системи Европейската комисия наистина се занима с, този, с тази тема благоприятно данъчно третиране на предприятията, но аз мисля и така посочих на комисар Вестагер, а тя тези неща, тя през последно време наистина ни окоръжи много. В това отношение споделям волята на комисара и е, данъците ще бъдат е, заплащани там, където се генерира печалба и по този въпрос е, се взе отношение при гласуване на доклада ССТБ. И накрая, скъпа Франциска, благодаря на вашата група за това, че вие е, поставяте много важен проблем. Е, островните територии, наистина те не трябва да бъдат наказвани по отношение на е, конкуренция, строителство и пред тях да се поставят е, трудности при достъпа на националните и международните пазари. Острови в Европейския съюз има много. Те страдат от много недостатъци по отношение на конкуренцията, също така нямат и достатъчна привлекателност за МСП, така че тук е, ние ще трябва да обърнем адекватно внимание на този проблем. И е, след това е, след контактите с всички вас, колеги докладчици в Сянка, се получи този доклад, този резултат и аз Наистина се радвам да получа в бъдеще вашите по-прецизни коментари. Благодаря ти, Стефани, за коментарите. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка по 4 минути на всеки един от вас. Стефан Беркер от ТНП. Ähm, Благодаря, господин председател. Аз мисля, че 300-335 е, изменения показват, че този доклад всъщност представлява основата за това, което комисията ще трябва да изпълни през следващите години и е, тези множество изменения подчертават, мисля, важността на е, този първи доклад за конкуренцията през новия период. Аз смятам, че това е добре. Благодаря на всички групи, че бяха внесени много интересни изменения и всички тези изменения се обединяват под мотото, е, че е, има разбиране за промените в нашия свят и че политиката на конкуренция е, трябва да отговаря на тези изменения, както в големите структури, така и на технологичните предизвикателства. Стефани Йон Кортан вече посочи някои от най-важните теми. Първо, ние се намираме в етап, в който трябва да си зададем въпроса дали праговите стойности, които имаме, все още са в сила. Това ще бъде интересна дискусия по време на преговорите. Ние виждаме как е, цифровите пазари е, отразяват все повече гейтки, променени властови структури. И тук вече ще трябва да се зададем въпроса за данните, за базите данни и този въпрос трябва да го разглеждаме по-интензивно. Е, трябва също да засегнем и основната стратегия за посочване с пръст. Е, тук вече ще трябва да вземем стратегическа позиция. Като цяло смятам, че ако искаме да преминем повече към екс-анте разглеждане. Аз мисля, че в някои сфери това е уместно. Та в този процес не трябва да допускаме предварително да правим много неща и да не изпращаме на някои от предприятията фалшиви сигнали. Сега въпросът е дали комисията трябва пряко да се намеси или в определени отрасли е, първо да се извърши проучване, но всичко това са детайли, по които ние можем да говорим по време на преговорите. Аз мисля, че по принцип докладът е подходящ да даде отговор на новите въпроси и проблеми и по тази причина аз е, очаквам с нетърпение бъдещите преговори и разговори. Благодаря ви. Камера, Кармен Габриела Аврам от социалистите. Скъпа Стефани, уважаеми колеги, благодаря ви за интересният опит. Това беше първия ми доклад за ЕКОН. И както казах в представенето на проекто доклада, това е добър проект. Опитах се да го подобря в някои от елементите, които смятам, че ще бъдат полезни. Благодаря на всички, които подписаха измененията. Искам, както каза Стефани, да спомена измененията, свързани с агрегирането на данни и използването им когато се направят е, оценки на сливания с антитръстови цели. Тогава трябва да се разгледат платформите, за да се разберат потенциални отрицателни въздействия, които те могат да окажат върху новите дружества, които се опитват да влязат на определени пазари Казах, че няма безплатни услуги. Ние винаги си плащаме при това с висока цена, а това са нашите лични данни. Те са нещо като нефта на модерните времена. Регулаторите разбират, че глобите не са никакъв проблем за големите ИКТ гиганти, които просто се възползват от нашия пазар от 500 милиона и си плащат глобите. Разпознаването на лица също трябва да бъде регулирано. Не знам дали може да постигнем съгласие по изно изменение малко по-късно, където да се говори за събирането на данни през такива техники и връзките вързани, е, свързани с това. След това има едно изменение за нуждата Европейската комисия да има експерти по изкуствен интелект и тек проблеми, за да може те да разбират проблемите, които в бъдеще ще се появяват. След това измененията за офлайн сектора, злоупотреба а, при раз, разпространението на продукти и супермаркетите. След това румънските банки, опасността от картели. Искам също да спомена измененията за затворените екосистеми, като тези на Apple, както и преразглеждането на определението на пазара, което мисля, че се харесва на всички. И накрая, нека да спомена 310-то изменение. Призовавам за повече обмен отвъд структурния диалог с госпожа Вестагер. Европейския парламент представлява 500 милиона потребители и граждани и не може да бъде третиран като друг сектор или други действащи лица. Нужна са регулаторни обмени с госпожа Вестагер и генералния директор, за да може да се увеличи нашата роля в сферата на конкуренцията. Надявам се да продължим да работим конструктивно и бъдеще. Много интересен този доклад и се надявам да бъде полезно всичко това за потребителите. Uh, Благодаря. Свен Гигл за зелените. Това не е първият му доклад в ЕКОН. Сега имате 4 минути и ще помоля Стефани да председателства. Just a few remarks from my side. So first... Нека кажа няколко думи аз първо място искам да ви благодаря за това, че приехте радушно нашите изменения, включително зеления курс и ги включихте в своя доклад. Ще видим как това ще бъде направено и мислим, че има много важна политика в сферата на конкуренцията, която тук вижда своите последствия. Това отговаря и на съобщението на Европейската комисия, че всички правила на Европейския парламент ще бъдат е, в съответствие с целите на зеления курс. Така че нека гледаме конструктивно на този документ. Когато става дума до мониторинга ex-ante и имайки предвид платформите, и онези с доминираща позиция на пазара особено, виждам изменения, които си противоречат, включително към, от вашето семейство Штефен Бергер така че ми е интересно да видя кой от различните гласове на ЦДУ и другите сега ще бъде истинския орднонс политик. Очаквам да чуя вашето становище, но бих искал също така ясно да кажа, че смятаме, че мониторингът екс-анте не е прекомерна употреба на държавна власт. В крайна сметка има олигополи и монополи. И ако има монополи, както има, не виждам защо мониторингът екс-анте да не отговаря на социалната пазарна економика. Ако има монопол, то тогава има силни аргументи. Ако позволим този монопол да съществува, по причини като, например, че няма лоялна конкуренция, тъй като има огромно въздействие от мрежов тип, за да има само една платформа, то тогава трябва да има защита на онези, които го ползват и този тип мониторинг е, е, нещото, което трябва да се направи. Докладчицата има сходни идеи. В цифровата сфера Европа трябва да създаде един надзорник. не създаваме цифров единен пазар с 27 различни юрисдикции. Създаваме разлики по прилагане на рамково законодателство, което не помага дори в конкуренцията в световен мащаб. То не помага и за създаването на цифрова Европа, в традицията на социалната пазарна економика. Затова смятам, че ще бъде много ясен сигнал, ако решим да преминем към Европейски цифров надзорник. И не на последно място, и мисля, че това е в основата на доклада, въпросът как преодоляваме различията между нашите стандарти и тези на трети страни – е изключително важен. Радвам се, че докладчицата обръща внимание на това. Случаят Сименс Алстрем задейства всъщност последния така, механизъм, който задейства този дебат. Но не би трябвало да отхвърляме и силната конкуренция в рамките на Съюза. Част от, текст, от формулировките в текста са прекалено силни. Говори се само за глобална конкурентоспособност, а не се говори за такава на вътрешния пазар. Аз не смятам, че ще станем конкурентоспособни във външен план, като действаме срещу някои дружества на вътрешния така че тук става дума за едно общо правило. Анализ във всеки сектор, във всеки случай. И може да се окаже, че има случаи, където част от нашите правила ни пречат в глобалната конкуренция. Но общия принцип трябва да бъде да се приветства конкуренция между дружествата между, в една обща рамка. Някои от формулировките като че ли говорят, че конкуренцията в рамките на общия пазар между европейските дружества едва ли не източва нашата конкурентоспособност. Мисля, че това е неправилно. Когато работим за това, много моля да постигнем баланс. Okay, thank you, Sven Giegold. So I'll... Uh, Благодаря на Свен Гиголд. Трябваше да заместя председателя, така че ще бъде и играч и съдя в същото време. Знам, че когато говорим за спорта, не може да си и съдя и играч, защото това е неправилно, неспортсменско, така че извинявам се. Франческа Донато, Идентичност и демокрация, 4 минути. Is it okay? Okay. Allora, dicevo, eh... Та така, казвах, че съм удовлетворена от духа на сътрудничество и срещите с много колеги, които бяха проведени по съдържанието на доклада за измененията. И споделям това, което беше казано преди малко за значимостта на това, конкурентоспособността на европейските дружества да бъде по-силна в сравнение с тези от извън Европа. Правилата за вътрешната конкуренция като че ли наказват тази конкурентоспособност на нашите дружества извън Съюза, защото там трябва да си конкурираме с колоси, китайските колоси имам предвид, които нямат никакви спирачки що се отнася до държавното финансиране и субсидии. И така, дори и тук, възможностите да преразгледаме държавните субсидии или държавната помощ, за да не наказваме нашите предприятия, що се отнася до световната конкуренция, е нещо много важно и трябва да се разгледа в спешен план. Вътрешната конкуренция в рамките на Европейския съюз, според мен, винаги трябва да вземе предвид принципа на равнопоставеността и баланса, като се опазва обществения интерес. Ние сме социална пазарна економика, не сме просто чиста пазарна економика, където социалният елемент, и в случая говоря най-вече за заетостта, трябва да бъде преодоляна. По-специално в случая искам да кажа, че трябва да се опазят малките и средни предприятия, които участват на пазара и да защитим също стартапите, току-що появяващите се дружества, защото големите се опитват да ги задушат. И накрая, нека да повторя това, което съм сложила и в своето изменение, а то е, че трябва да се вземат предвид, че, да си има предвид, че определени зони не могат да се състезават така като другите. В случая говоря за островите. И когато говорим за инвестиции в островите, чисто по структурни причини те са в една позиция, която не е облагодетелствана, така че е добре да им се помогне, за да има хомогенен растеж при развитието в целия Европейски съюз. Според мен е изключително важно също да се даде на държавите възможността за златен дял в национално важни стратегически сектори. Тук става дума за обществен интерес, които иначе биха могли да бъдат нарушени. Това са основните елементи. Надявам се да сме на сходни становища. Sorry. Thank you, Francesca. Now I'm gonna give the floor. Благодаря ти, Франческа. Рафаел Дефито от ЕКАРЕ. Някой ще го представи ли? Някой от ЕКАРЕ има ли? Никой няма. Преминаваме към колегата от ГУЕ. Всички са съгласни с доклада, което е чудесно. Остава ни време за спонтанни изказвания. Трима от НИП. Колегата Йори и накрая Андреас Шваб. Each, Една минута, ако обичате. Благодаря ти. Стефани. Благодаря, госпожо председател. Аз бях докладчик от името на комисията Инта за това становище. Имам четири бележки. Важно е, че Европейската комисия иска да гарантира равни права в една система, която е многостранна. Система на търговия. Това е основният аспект, който се опитах да подчертая и в измененията, които подадах, както и в становището на Инта. След това Темата, по която искам да коментирам, е индустриалната политика. Европейската комисия цени, цели извинете, да подсили този сектор, което е добре, но това не трябва да означава, че конкуренцията трябва да бъде отслабена или да бъде в ущърп на МСП, които произвеждат голямата част от нашето БВП. Тези дружества трябва да могат да се разрастват. След това вниманието на Европейската комисия трябва да бъде насочено към това да се преодоляват проблемите на новите пазари и политиката трябва да допринася към по-добрите условия за МСП. И накрая така наречените Killer Acquisitions – има проблем с тях, но не бива да се забравя, че голямата част от дружествата се основават, като целта е те да бъдат продадени за, голяма средства, за много средства и след това закупени. Знаете, че много дружества като WhatsApp и Facebook, които почиват върху нова идея, са се развили след като са били закупени. Така че повечето от тях излизат с някакъв продукт, който после да продадат. Та, що се отнася, тяхното закупуване не може да е да се разглежда само като заплаха. В крайна сметка това е нормалният начин, по който бизнеса се развива. Uh, you, благодаря ти, Стефани. Благодаря за работата, която си извършила по това. Нещо искам да спомена. Тук малко бях изненадана от 13-ти параграф, който призовава Европейската комисия да приключи с предварителните действия по разследване на това, което пусна като иск Spotify срещу Apple. Ако на нас трябва да се гледа сериозно, не може да пречим на едни следствени действия, които почиват върху жалба, правно основана, срещу дружество. Нужно е да има надлежен съдебен процес и комисията да свърши своята работа, без ние да се месим. Съгласена съм, че следствените действия трябва да приключат бързо, но да искаме да започне процедура когато самото следствие още не е приключило, според мен е прекомерно и ще ми е интересно да чуя какво мисли по въпроса докладчицата. Моля, помислете по този въпрос. Исках това да влезе в протокола. Разбира се, че има отлично съдържание в този доклад, но това като че ли повдига въпроси и размива останалата част. Така че ви моля да помислите и е, по въпросите, които повдигнах. Thank you, Francesca. Andreas? Благодаря, Андреас. Стефани, and my full congratulations. Благодаря, поздравления за работата ти до момента. Мисля, че това е отлично начало и се радвам, че колегата Стефан Бъргър е направил отлично изменение. Аз съм съгласен с тях. Искам тук да се възползвам да засегна един момент. Много благодаря на Кармен Аврам и на другите колеги, които посик, подписаха това изменение с мен. Казвам го тук, пред Генералната дирекция и пред теб. Говорим за различни конкретни случаи с дружества, които не искам да ги спомена, както колегата каза, не иска да има конкретно упоменаване на дружества. Аз го приемам. Не трябва да се упоменават, но дружеството в момента тук обсъждат с комисията. Три процедури има срещу тях, много пари вече трябва да платят. Но какъв е рискът сега? Рискът е, че те сега ще развият друга сфера, например банковото дело. Те го правят в САЩ, като интегрират дейността си с конкретни банки, предлагат на потребителите а, като подбират конкретна банка за потребителя я не му дават възможност той да избере. Не може това да се случи и в Европа. Европейската комисия ясно трябва да каже сега, че ако тази по-нататъчна интеграция се случи в Европа, това ще бъде незаконно. Това, което виждаме на тези пазари, цифрови пазари, всъщност е през цялото време вървиме след събитията. И дори ако тези дружества трябва да платят голяма глоб, глоба, това пак не връща пазара в предишната му позиция. Така че 224-то изменение просто иска Европейската комисия да се събуди и да действа, за да се избегне един въпрос, който колегата спомена. И ако няма други альтернативи, може би просто политическо изявление трябва да се направи. You, no the... Благодаря, няма други спонтанни въпроси. Както казах, Европейската комисия е представена от новия генерален директор господин Гарсон, който може би иска да вземе думата за две минути. Знам, че две минути не са много, но съм убедена, че ще успее да се вмести в тях. Заповядайте. beaucoup, Благодаря, госпожо докладчик. Много се радвам, че в тази функция съм тук. Знам, че работите много усилено последните 10 години. Това е една нова позиция, ново правно основание, но съм убеден, че ще продължим с отличното сътрудничество. Благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за техните доклади. Няколко бележки ще направя. И сега към докладчицата ще продължа на френски. Политиката на конкуренция очевидно е една от важните политики на Европейския съюз и тук трябва да се следват е, общите политически цели на Европейския съюз. И това е причината, поради която конкуренцията трябва да бъде адаптирана към развитието на економиката и по-специално на технологичното развитие. Там вече сме водили наистина много разговори. Това е причината, поради която трябва да се преразглежда на редовни интервали. Но ако политиката на конкуренция е една от многото други политики, случаите на нарушение на конкуренцията са отправен характер и е, трябва да се спазва процедурата, също така трябва да се прилагат и съответните норми, така че аз искам да приветствам намесата в този случай, което означава да вземем мерки е, при много силна интервенция на меса в е, отделни случаи ако тази политика по конкуренцията е политика, тя е политическа, тя е политика, но трябва да бъде политизирана. Много благодаря за подкрепата на този парламент. Смятам, че трябва да имаме необходимите правни стандарти, трябва да имаме необходимите ресурси, за да се справим а, с предизвикателствата на цифровизацията. И Гледаме много сериозно на това. В момента разработваме идеи за това как най-добре да приспособим правилата си, както и изпълнението им. И как това се свързва с секторните регламенти, с другите норми. Защото ако погледнем миналото, всеки път, когато е имало успех, секторните регламенти са работили ръка за ръка един с друг. Това се отнася за далекосъобщенията, за енергетиката, за транспорта. И накрая, тъй като двете минути вече отдавна ги надхвърлих, бих искал да подчертая това, което каза Свен Гиголд. Ако монополите във вътрешен план ни имаха някакво въздействие върху външната конкурентоспособност, то тогава нещата ще да са ясни. Един вид, ако монополите от времето на Съветския съюз работеха, те трябваше да са завладели за света, а не са. Значи, това не е вярно. Нужен е избор за потребителите – това е изключително важен елемент на справедливостта на единния пазар. Не трябва да бъдем наивни. Трябва да има равни условия с други юрисдикции. Но ако тази политика играе някаква роля, това може би не е най-важната роля, търговската политика може би е тази, която може да го постигне. Merci, monsieur le directeur général. Vous avez doublé благодаря, господин генерален директор. Вие наистина отвоихте вашето време на изказване и може би това е знак, че новите санкции ще влезат в сила и сега. Аз искам да благодаря на всички за тази толкова полезна дискусия и всъщност това е само началото на а, една нова ситуация. Както е, знаете, аз е, е, наистина съм нова в тази сфера, обаче бих искала парламентът да изпълнява своята роля с законодател, който да представлява интересите на гражданите, на потребителите, на предприятията също, разбира се, и наистина да има по-голям обмен с е, комисията Както беше казано, има 330 изменения и наистина в проекто доклада това е отразено. Е, наистина това е малко фрустриращо, е, защото от самото начало ние би трябвало да се справим с всичко това да подпишем. Благодаря на всички докладчици в Сянка за работата с тях. Очевидно, през следващите седмици тази работа ще продължи. Имаме широка база за постигане на споразумение и е, наистина аз се радвам, че ще имаме и други контакти, че може би ще успеем да постигнем баланс. Искам да спомена също важността на увеличаването на ролята на МСП и да припомня, разбира разбира се, важността на приложното поле на доклада. Въпреки всичко, е, тук е, трябва да се обърне особено внимание на конкуренцията. Другите сектори е, също наистина трябва да бъдат споменати. Господин генерален директор, наистина конкуренцията е една от политиките на Европейския съюз, разбира се, свързана с другите политики и важността да се запази интегритета на общия пазар, да не се прилагат двойни стандарти за нашите предприятия и за другите, защото очевидно трябва да се спазват правилата на играта. И за това ние трябва да прилагаме едни и същи правила, да намерим компромис, за да не създаваме имаме впечатление, че парламентът е, като че ли е, предначертава резултатите. Аз е, бързо ще ви изпратя първия компромис и следващата седмица ние ще продължим дискусията. Това е много важно. Благодаря ви още веднъж. Само искам да ви припомня гласуването в комисията ЕКОН ще бъдат на 17 и 18 февруари 2020 година. Гласуване в пленарна зала през месец март, не си спомням точно датата, пак тази година. Благодаря ви много още веднъж на всички. И с това ние преминаваме към а, следващата точка 24. Става дума за финансови дейности на Европейската инвестиционна банка, годишен доклад 2019. Докладчикът е Бас Еклот от групата на зелените. Имате думата за 6 минути. Благодаря ви много, госпожо председател. Това е втората размяна на мнения по доклада. Става дума за становище на комисията ЕКОН за водещата комисия, която в случая е бюджетната комисия. Може да кажете, че това е само становище, но то е много важно, защото това е официалната позиция за ЕИБ. Всички промени, през което ще премине ЕИБ, по които се работи сега, за това парламента трябва да отправи сигнал – и именно това се опитваме да направим чрез становището. Имахме две заседания на, координатор... на, извинете, на докладчиците в Сянка, след като беше определен срока за внасяне на измененията. Миналата година имахме първа размяна на мнения. Това бяха много плодотворни срещи на докладчиците в Сянка. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка от политическите групи, които работихме много конструктивно заедно, за да стигнем до 9 компромисни изменения на базата на 99 внесени изменения. Има много девятки, както виждате. Те се отнасят до факта, че ЕИБ иска да се превърне в климатична банка. Има компромисни изменения относно ролята на малките и средни предприятия. Цифровизацията е тема, на която обръщаме особено внимание. Също се обсъжда и нуждата от финансиране. Този въпрос е обхванат от едно от компромисните изменения. Особено внимание се обръща и на регионите в преход – като се има предвид е, различните им стартови позиции и различния им капацитет. Обръщаме особено внимание на прозрачността, отчетността и борбата срещу изпирането на пари. Това са някои от темите, които открояваме чрез компромисните изменения. Имахме много плодотворни преговори и изглежда тези девет компромисни изменения да бъдат подкрепени от огромно мнозинство от представените политически групи в тази комисия, така че ще излезем с едно силно становище, което да представим в комисията по бюджети. Тези девет компромисни изменения улесняват също и гласуването в комисията ЕКОН, защото почти почти всички, с изключение само на 10 от внесените 99 изменения, са обхванати от тези компромисни изменения. Мисля, че сме подготвили добър текст. Отново искам да благодаря на докладчиците в Сянка за работата им, за интереса им. Разбира се, очаквам да чуя и мненията на останалите, които искат да се изкажат по темата за Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви, че спестихте време. Франсис Фиджералд от НП има думата. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. Имахме много добри срещи. Чрез моите изменения аз исках да обърна внимание на няколко сфери за инфраструктурата първо в Европа. Тя трябва да се развие с помощта на ЕИБ. Инвестиционният доклад на банката показва, че инвестирането в е, инфраструктура е 1,6% от БВП на Европейския съюз, което е най-низкото през последните години. За това трябва да се постигнат устойчиви нива на инвестициите и тук Европейската инвестиционна банка има да играе важна роля. Освен това имаме изменения, свързани с, за малките и средни предприятия, за да се улесняте. те. Обръща се внимание на екологичните аспекти. аспекти. Вече виждаме промени в ЕИБ, що се отнася до екологията. Освен това ЕИБ обещава да увеличи поне с 50% до 2025 година финансирането за екологични мерки. Освен това, подчертаваме нуждата от справедлив преход и ресурсно обезпечаване на постигането на тази цел. Очаквам да постигнем добър резултат. Искам да благодаря на докладчика за конструктивния му подход към внесените от всички ни изменения. Беше създадена една много добра работна среда, за да се стигне до силни послания от Комисията по економическите и парични въпроси. Йонас Фернандес от групата на социалистите и демократите. Колегата Шустер не е тук, но той ме помоли да прочета становището, което е изготвил. От гледна точка на социалистите има три аспекта, които са от особена значимост както посочва Йоахим. Искаме да подчертаем ролята на обществения сектор за постигане на инвестиционните цели, заявени от Европейската комисия. Обръща се внимание на комисията за фискалните правила, които трябва да подкрепят усилията за увеличаване на публичните инвестиции в Европа. На второ място, ние искаме да подчертаем важността на фактора допълняемост в финансирането на Европейската инвестиционна банка, както и да се гарантира географския баланс на инвестициите. И на последно място, но не е по значение, искаме да укрепим ролята на Европейския парламент. Призоваваме за меморандум за разбирателство между Европейската инвестиционна банка и парламента, за да се подобри диалога и достъпа до документи на Европейската инвестиционна банка. Обедени сме, че можем да постигнем заедно добър резултат и да отправим силен, силно послание от страна на Европейския парламент. Благодаря ви много. За обнови Европа. Сега господин Пислаур тук ли е? Той не е тук. Има ли някой от Обнови Европа, който иска да се изкаже? Значи нямаме представител на тази политическа група. Джесика Стегрут от ЕКР също не е тук. Има ли някой от Обединената левица? Има само едно спонтанно изказване. Благодаря. Искам само да допълня нещо, госпожо председател. Важно е да има нужното финансиране за Зеления пакт и от източници на ЕИБ и третия стълб на фонда за справедлив преход. Акцентът трябва да бъде върху справедлив преход. Европейската инвестиционна банка трябва да има система, която да е конкретно за всяка конкретна страна. Никоя държава членка, никой регион не трябва да се чувства изоставен в този преход към зелена економика. Благодаря ви, благодаря и за това, че бяха отчетени измененията, които внесохме от докладчика. За заключителни думи давам думата на докладчика. Ако няма други желаящи да се изкажат, докладчикът има думата. Благодаря ви много. Благодаря на колегите за това, че участваха в тази размяна на мнения повдигнатите въпроси от колегите от НЕП, от социалистите и демократите са отразени в компромисните изменения. Подчертаваме важността на ЕИБ и на ролята й в финансирането на Зеленият пакт и подкрепата за целите на ЕИБ да се превърне тя в Зелена банка. Особено внимание се обръща на справедливия преход – това е обхванато в едно от компромисните изменения, като подчертаваме важността да се отчитат разликите между регионите. Така че този елемент е включен. Ние водихме дълги дискусии за това как да се подобри отчетността на Европейската инвестиционна банка. Както каза колегата от социалистите, това е също много важно. Затова в компромисните изменения отразяваме и този елемент – още един но компромисно изменение има по малките и средни предприятия, както беше подчертано и колегата Фитджералд, за да могат и те да се възползват от подкрепа от страна на Европейската инвестиционна банка. Така че считам, че всички повдигнати въпроси тази сутрин бяха разисквани по време на срещите с докладчиците в Сянка. Те са отразени в компромисните изменения, с които разполагате и можем да имаме надявам се, много гладко гласуване, да излезем с едно силно становище, което да изпратим до Комисията по бюджети. Благодаря ви, очаквам гласуването. Благодаря ви. Искам да напомня какъв е графика. Гласуването в ЕКОН е планирано за 6 февруари в пленарна зала през месец март на тази година. Така предавам председателското място на нашия любим председател. So we can start uh, the 25. И така, по точка 25, годишен доклад за 2019 година за Банковия съюз. Докладчикът е Педро Маркеш от групата на социалистите и демократите. Имате думата за 6 минути. Благодаря, господин председател. Е, няма да отнема толкова време, защото това е второто разискване по доклада, който, което провеждаме в нашата комисия. Преди едно десетилетие Европа беше изправена пред огромна криза. Може да не сме съгласни с някои от първопричините за нея, но сме съгласни, че това беше най-сериозната криза от Втората световна война насам, с социални и економически последици, които надхвърлиха очакванията ни. Някои държавите членки Знаете, че имаха проблеми с държавните обликации, имаше атаки срещу еврото. Важна част от всичко това се отнасяше до ролята на банките и на банковата система в кризата. Някой могат да кажат, че финансовата система е функционирала зле и вероятно това е основната причина за кризата. Други може би считат, че финансовата система е била поне важен фактор за увеличаване на разпространяването на кризата. Много хора бяха засегнати. В Европа, за съжаление, дълго време беше отнето, за да се намери решение. Начинът по който функционираше еврото доведе до макроекономически дисбаланси. Това е една от полуките асиметричните шокове също изискват да им се обърне повече внимание, да има инструменти за справяне с тях. Освен това, има огромна зависимост на финансовата система, което показа, че трябва да имаме един добре функциониращ банков съюз. Също научихме, че банките могат да фалират, особено когато са големи, това се отразява особено на вложителите. И ние не бива да допускаме това да се случи отново. Други полуки от кризата доведоха за, до реформи. Страните излязоха от кризата, безработицата намаля, но а, истината е, че един ден отново може да има криза и ако не осъществим нужните реформи, Европа няма да може да се справи бързо с ситуацията. Едва ли някой иска това да се случи. По някои а, въпроси е, имаме разногласия, има опити а, е, да бъдат а, е, забавени реформите, да не бъдат завършени. Целта на този доклад а, е, да се постигне широк консенсус в институциите, в Европейския парламент за постигането на компромиса, което да покаже ясната воля на парламента за реформите. Но това не е единственото решение. Нещата не се решават от само себе си. Знаем, че Банковият съюз се нуждае от третия си стълб, от ЕДИС, Европейската схема за гарантиране на депозитите. Знаем, че въпроса за банките, които са твърде големи, за да се позволи да фалират, е, е въпрос, от който трябва да се получим. Имаше и други въпроси, които сме разисквали по време на изслушвания в разговори с институциите, преди да се изготви първия вариант на доклада. Докладчиците в сянка и аз работихме за открояване на приоритетите. Докладът е да се завърши Банковия съюз. Благодаря за измененията, внесени от докладчиците в Сянка, както и от други колеги. Аз ги вземам предвид. Проведохме първото заседание на докладчиците в Сянка. То беше конструктивно и се надявам, че и следващото ще бъде такова и ще можем да стигнем до компромис. Благодаря на всички ви. Благодаря на докладчиците в Сянка за работата им. Благодаря на секретарията за подкрепата до сега. Работата продължава. Благодаря ви много. Благодаря ви за встъпителното изказване. Сега нека да преминем към докладчета в сянка. Данута Хюбнер има думата от НП. 6 минути ли имам? Не, не, не. 3 минути. Не, аз ще имам нужда още от по-малко дори. Искам да благодаря на Педро Маркеш, не защото това е обичайна практика да благодарим на колегите, но той имаше чудесната идея, заедно с секретарията, на които също благодарим, да организира изслушвания, така че всички институции, всички заинтересовани страни, които са свързани с Банковия съюз по някакъв начин, бяха включени и това беше много полезно. И това може да е пример и за бъдещи доклади. Искам да благодаря на всички колеги, не само на докладчиците в сянка, но и на колегите, които внесоха изменения, които допринесоха в голяма степен за дискусиите ни, разшириха нашето виждане относно важните промени. Този доклад, както каза Педро, следва предходните доклади в смисъл, че разглеждаме историята, развитието на банковия съюз и се отбелязват предизвикателствата, това, което остава да бъде свършено. Това е много силно подчертано в този доклад. Не само третия стълб, но и други важни въпроси, които трябва да бъдат решени. Общото усещане е, че институциите, които бяха създадени след кризата, вече <clears throat> издържаха проверката на времето, но трябва да гледаме и към бъдещето и да превърне в реалност устойчивостта срещу бъдещи кризи. По някои от въпросите успяхме да постигнем компромис, общ подход сред колегите. Освен това, се надявам, че ще продължим в този дух – ние споделяме същите виждания за важността да се гарантира, че прибягването до пари на данокоплаците при фалити на банки да не бъде допускано в бъдеще. Има вече инструменти, трябва да се прецени в каква степен те дават подобни гаранции. Това, което споделихме в разговорите ни, е, че имаме обща загриженост, що се отнася до условията за подобряване на конкурентоспособността и рентабилността на банките в Европейския съюз. Разгледаме също средата с ниските ликвени проценти, възникващите рискове, също необслужваните кредити, развитието в тази област. Така че всичко това се споделя. Тук Традиционната дилема намаляване на риска и споделяне на риска. Тук се търси верния баланс в подхода. Голям открит въпрос е дали е добре калибрирана позицията на Европейския парламент относно способността на Съюза да допринесе за справяне с асиметрични шокове по време на кризи. Все още не сме стигнали до там. Сигурно ще стигнем до вашето решение, но това е голям въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Има, разбира се, още много, много други въпроси, които разгледаме и се надявам, че скоро ще финализираме работата ни по този доклад. Успешно, така че да се стигне до добро гласуване в парламента. Много благодаря, Данута, докладчик Сянка за Реню. Заповядайте до 3. Uh, uh, благодаря. Искам да благодаря на колегата за усилията, на служителите също несъмнено положи усилия да разбере позициите на политическите групи. Когато говорим за банковия съюз, чисто абстрактно, много лесно се разрешават нещата. Когато вече погледнем политическото измерение в интересите на държавите членки, нещата се осложняват. От тази гледна точка, мисля, че сме съгласни, що се отнася до общите идеи, за да има цялостност на тази система, която е подкрепена от надзор, норми. Но идеята на банките е да направят така, че да има достатъчно капитал за реалната економика и хората да могат да вземат кредити с разумни лихви. Това защитава и да купилаците, инвеститорите, когато нещо се обърка. Това тогава изпълнението, т.е. политиките под формата на препоръки се превръщат в голямото предизвикателство. Несъмнено е, че нямаме единен пазар на банковите услуги в Европа, всичко се управлява от държавите членки. Още от кризата, като че ли държавите членки се окупаха в националните си позиции. Няма... И затова има многообразие на банките в Съюза. Всичко това идва на първо място от факта, че имаме национален надзор, а не европейски надзор. Все още централните банки надзирават банките в държавите членки. Това трябва да се разгледа също. Има надзор, преструктуриране, всичко това се прави в държавите членки, което намалява капацитета на банките да имат доверие на след излиз... т.е. да имат самоувереност и, и желание да излязат извън граници. Защита на дънакоплатеца. В крайна сметка това е омагиосания кръг. Как тази връзка между държавата и банките, които са взаимозависими, да бъде прекъсната във времена на криза е важният момент. Нещо трябва да бъде направено, политическите партии държавите членки имат различни становища по въпроса, но смятам, че това е задължителна част от това, което трябва да направим. каза го и колегата, майки предвид колапса на държавите членки, тъй като или държавата може да погребе банките или обратното. Още два въпроса. В надзора изпирането пари е проблем. Става дума за морал, що се отнася до това държавите членки да имат наистина а, силни възможности за разследване. Директивите идват, директивите идват от Европа, но държавите членки са компетентни по отношение на следствените действия, така че трябва да има много силни действия по посока противодействие на изпирането на пари. Не може да има споделяне на риск между всички, това да е нормата, ако държавите членки и данакоплаците в Европа едва ли не ще трябва да платят, ако някоя банка фалира, ако няма интегритет при, изпирането, при борбата с изпирането на пари. Едис е големия проблем от трите стълба. Това не е решен проблем. Има напредък при намаляването на риска до известна степен, но още много остава, що се отнася до споделянето на риска. И в резюме, ако продължаваме да говорим по тези въпроси с възможността на колегата, който много активно работи с всички, не мисля, че може да се постигне консенсус – за да може да накараме и другите институции да реагират на нашите препоръки. Това е голямото предизвикателство. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин Келахер. Господин Ортасун е докладчик. Сянка, заповядайте. Thank you. We welcome very much the Благодаря. Чудесен доклад на първите стане, си в сянка, нашия докладчик наистина иска, показа, че иска да постигне мнозинство. В изменението си сме подчертали няколко елемента, които сега ще споделя с вас. След финансовата криза все още има много елементи в регламентирането на финансовите пазари, които пречат на отговорното поведение на някои институции, като например подали сме изменения, които подчертават тези изменения и съществуването на институциите прекалено големи, за да им се, за да бъдат оставени да фалират. Последните години сме се предвижили напред, що се отнесе до намаляването на риска на финансовата система, новата рамка за преструктуриране на банките, така или иначе има малък напредък, що се отнесе до споделянето на риска. Според нас е изключително важно да се ускори този процес за да има добър банков съюз. Много е важно, особено за ЕДИС, много силно да бъде е, подчертано това в доклада. Днес гласувахме нови назначения за Единния съвет за преструктуриране Единния банков орган. Говорихме, че няма достатъчно жени в тези съвети. Комисията, съвета сто пъти обещават, но трябва да има реформи. За последен път ние ще гласуваме за един списък само от мъже. Това трябва ясно да се каже тези къси списъци, които ни изпращат само с мъже, е, няма да минат следващия път. Нашата група също така настоява да има устойчиво финансиране. Днес гласувахме и за таксономията. Това беше много важна стъпка напред, но е, ще призовем и за така наречената кафява таксономия, която няма не е прията. Имаме изменения за това. Един от приоритетите ни е да има защита на потребителите на финансовия сектор. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на докладчика за това, че се съгласи да приеме и това да се включи. Изменение 31, 32 и 165 говорим за продължаващите скандали с така наречената заблуда, мисселинг. В същото време е много важно да защитим длъжниците, или заемо, да, заемо, взелите заеми. Особено, що се отнася до регламента за МПЛ. Още нещо важно. Нужни са действия за, срещу изпирането на пари. И на последно място, в 172 изменение, искаме по-добро регламентиране на риска за сенчестото банкиране. Тези фондове са подложени на голяма експозиция. И е нужна повече регулация в този сектор. Всички тези идеи може да ни накарат да се замислим, за да подобрим една добра основа. Благодаря. Thank you for your presentation. Благодаря. Идентичност и демокрация, господин Жован. Не виждам някой друг иска да се изкаже от идентичност и демокрация. Не. Продължаваме нататък. Дарк Епинг от ЕКАРЕ, докладчик Сянка. Иска ли някой от името на ЕКАРЕ да се изкаже вместо господин Епинг? Не. Отго е колегата. Той е тук. Ето го. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо искам да изкажа благодарност на докладчика за конструктивния начин, по който прочетеше до сега процеса на работа. Аз мисля, че нещата върват в правилна посока и ако продължим така, ще можем да постигнем голямо съответствие по много въпроси, като Обединена левица ние до сега се ограничихме да внасяме конкретни изменения по теми, които според мен трябва да бъдат осветлени повече в проекто доклада. Така че по наше виждане банковият сектор от избухването на банковата криза все още не е решил с достатъчна ангажираност възникналите проблеми. Много неща вървят в правилната посока, обаче ако възникне нова криза, аз мисля, че механизмите на ликвидация и най-вече фондовете за ликвидация са твърде слабо дотирани, така че в случай на нова криза пак да накоплаците ще трябва да платят сметката. Затова за нас е много важно да се справим с проблема too big to fail в този случай. Това се прави в доклада и приветстваме този факт, обаче ми се струва, че трябва да се изтъкне в по-голяма степен. И второ, освен с намаляване на сектора, е важно да обърнем внимание на това а, публични и регионални институти в банковия сектор да играят много важна и първостепенна роля. Така че а, ние в тази светлина оценяваме някои от плановете на комисията за консолидация на банковия сектор и там много критично, например, да се облегчават трансграничните сливания. В този контекст аз бих искал да посоча нещо във връзка с споделянето на риска, европейската осигуровка на влоговете, тук позициите са твърде колебливи и ако това означава, че в хода на консолидацията и споделяне на риска големите банки и с това капиталовите пазари бъдат подкрепени, бъдат подкрепени регионалните институции, то тогава ние бихме изчакали, чакаме конкретни предложения, как това трябва да се направи в бъдеще, но на досегашните срещи беше намекнато, че до сега е, има компромиси, които, разбира се, ние бихме могли да приемем. Разбира се, за нас има две основни неща, които са важни в следващите преговори. Първо, за нас е, не може повече да се дерегулира сектора, това за нас е червена линия и е, така такава ще бъде поведението ни при гласуване на доклада. И второ, ако говорим за повече намаляване на риска, то тогава не трябва да а, имаме предвид държавните облигации да влизат в по-голяма степен в банковите баланси, а да мислим повече за съответно подходящи структури. Радвам се на бъдещите конструктивни разговори с докладчика и с другите докладчици в сянка. Благодаря за внимание. Uh, благодаря. Други не искат да се изкажат спонтанните изказвания. Затова, господин Маркеш, заповядайте за заключителни думи. Благодаря ви. Е, искам само да благодаря на докладчиците в Сянка. Това ще ни помогне в работата, на следващите заседания също, идната седмица. И силно се надявам, да стигнем до компромиси, които в крайна сметка да доведат до компромиси. Компромиси за защита на потребителите, на тънакоплаците, да се избегне следващата системна криза. Да имаме необходимите инструменти това да не се случи и да няма последствия след това в цялата еврозона и цяла Европа. И накрая завършването на банковия съюз. Точно за това говорим. За силна позиция на този парламент, така щото и другите институции, в случая съвета да разберат, че от този парламент няма да получат друго, освен приоритет завършване на банковия съюз. Става дума за защита на гражданите и ние няма да спрем, докато няма напредък по тези досиета. Благодаря, господин Маркеш. Знам, че има голямо сътрудничество и единство между докладчиците в Сянка. Това е, са отлични новини. Близо 300 изменения ще, обаче сте подали. Гласуването ще бъде на 17-18 февруари и пленарното заседание ще на пленарно заседание отивам през март. Това беше 25-та точка. 26-та точка е точка разни. Няма нищо в точка разни. И накрая следващото ни заседание е понеделник, 27 януари 2020 година. Грижете се за себе си. Надявам се да се видим понеделник. Лек път и хубав уикенд.